групите на Обединената ледица и на социалистите и демократите промени в интерпарламентарните делегации и парламентарните комисии. Те ще бъдат посочени в протокола от заседанието и ако няма възражение до крайния срок, ще се смята, че те са прияти. Благодаря.